счита за прият. Пристъпваме към гласуване. Моля, заемете местата си. Започваме с предложението на, за резолюция във връзка с свободата на словото във Виетнам. За, против, въздържали се, приема се. Резолюцията за Камбоджа. За, против, въздържали се, приема се. Моля за извинение, казва председателят. Забравих точка 12. Точка 12. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията за Ел Салвадор. Предложение за резолюция от две политически групи. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. abgelehnt. Отхвърля се. Предложение за резолюция, внесено от четири политически групи. Госпожа Скот Като, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Имам устно изменение във връзка с правно действие от снощи. Трябва да променим съображение се. Така че сега се казва след прекарване на години в затвора, Теодора Дебаске сега има потвърдена присъда. Обжаването беше отхвърлено. Председателят, има ли възражение срещу това устно изменение? Не. Нека гласуваме първо по устното изменение. За? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по цялата резолюция с приетото изменение за, против, въздържали се, приема се. Гутиерес. Преминаваме към доклада Гутиерес Прието. Решение на комисия ИМКО възоснова на доклада на господин Прието. Решение за започване на преговори. Господин Данти има думата, за да ни изложи това решение. Имате две минути. Благодаря, господин председател. От името на докладчика Сергио Гутиерес приветствам връчването на мандата, потвърдено от съвета по вътрешен пазар мината седмица. В ИМКО с голяма подкрепа се подобри първоначалното подобрение на Европейската комисия, особено що се отнася до демократичната легитимност на местния парламент – ние смятаме, че успешния вод в комисията ще позволи на докладчика да започне работа с един ясно определен мандат. За това и препоръчва мандат. Благодаря, господин Данти. Някой иска ли да се изкаже против решението? Пите, колеги Де Йонг. Колегата Де Йонг. Eh, Благодаря господин председател. Признавам, че парламента наистина се опита да подобри съществено предложението на комисията, но отлагането на демократичната реформа с 6 или 3 месеца всъщност вреди на репутацията на Европейския съюз. От това страда и демократичната представителност. А би трябвало комисията да може да пристъпи към вземането на решения. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Резолюцията за Афганистан за против въздържали се приема се. Резолюцията за положението на хората от общността Рохингия. Изменение едно за против въздържали се приема се. Точка 17. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 24. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията за, против, въздържали се, приема се. Докладът Кораца Билд. Докладчицата има думата за една минута. Господин председател, наистина искам да благодаря на всички колеги за огромната им подкрепа. Нека се обединим, нека изпратим послание към държавите членки, че трябва да правят повече по-бързо за защитата на децата. Нека да работим с правоохранителните органи, гражданското общество, интернет обществата. Трябва да има нулева толерантност към експлуатацията на деца и он и офлайн. Необходимо е да гарантираме безопасността на всички деца. Благодаря ви. Благодаря на колегата Кораца Билт. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение две за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Три в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четири за,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 Точка четвърта, първоначалният текст за електронна проверка по изменение 3, втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка четвърта, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 5, първоначалният текст, с две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст, две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, електронна проверка. Моля гласувайте електронно по втората част от първоначалния текст на точка 22. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. Точка 26, изменение 13, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 17, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно в две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по изменение 10. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение О. Първоначалния текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение Т. Първоначалния текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Електронна проверка по изменение 15. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Моля за извинение. Изменение 2 за, против. Приема се 16. Изменение 2. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се доклада Айкхаут. Точка 18. Първоначалния текст за. Против. Въздържали се. Приема се точка 20 в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Втората част на точка 20. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 23. Първоначалният текст за. Против въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се точка 45, първоначалния текст за, против, въздържали се. Приема се точка 46 за, против, въздържали се, приема се. Точка 81, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 85 в две части. Първа част по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 86 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 89 за. Против. Много малко мнозинство като че ли. Нека проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 93 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 за против, въздържали се, приема се. Точка 113, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 115 за, изменение 3, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Нека ви припомня, че гласът ви се регистрира, ако си извадите картата след края на гласуването. Пожелавам на всички вас приятно пътуване до дома, а на онези, които идната седмица няма да са в Брюксел, пожелавам весели и спокойни коледни празници. Същото въжи и за сътрудниците ни. Сега някои колеги са останали в залата за обясненията на вота. Ще им дам думата. Моля, онези, които не искат да участват в обясненията на вота, бързо да напуснат залата. Флоето е много по-подходящо за разговори, за пожелания, за весели коледни празници и щастлива нова година. Затова моля да си отправяте взаимно всички тези пожелания навън пред залата. Yeah, they, they, they, it's... und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, die, wenn die sprechen. Das muss auch nicht passieren. Пристъпваме към обясненията на вота. За протокола искам да кажа само, че преди малко по погрешка ви пожелах приятно прекарване на великденските празници. Исках да ви пожелаем